Dear colleagues, uh, good morning, and I'm just going to do the announcements while you... Добро утро, колеги. Започвам със съобщенията си. Най-напред езиковият режим. Нямаме превод на малтийски, хрватски и гелски за координаторските препоръки. Имаме номинации за доклади. Това е господин Ленар СОЕНП. Той е докладчик за предложението за оперативната съвместимост. Оперативната съвместимост, господин Наджи, докладчик за минималните стандарти за малцинствата, господин Мело, докладчик за оперативната съвместимост, втора част от пакета. Ако няма възражение срещу тези номинации, те ще въжат за приети. Искам да ви напомня, електронното гласуване ще се състои в 10 И, половина. и така, колеги, радвам се да приветствам двамата съпредседателя, господин Макалистър и другия колега, ще говорим за глобалния пакт за миграцията. Имаме специален гост, директора за, на генералния директор на службата по миграцията МОН, на Организацията за миграция. Този дебат за глобалния пакт за миграцията. Искам да въведа накратко в материята. Е, на този дебат ще имаме представители от външната служба, българското председателство и други заинтересовани страни. Ще има и представ... имаме и представители от Мексиканското посолство тъй като Мексико ще е един от координаторите, са координаторите на глобалния пакт за миграцията. Тези, които ни следят по интернет, трябва да кажа на тях, че а, ще се говори за последващите действия от Нью-Йоркската декларация. А, там става дума за две два пакта за миграцията и за бежанците. Ние, като Либе комисия, следим много внимателно развитията в областта. Имаше вече няколко заседания по този повод, защото миграцията е много важна за цяла Европа. И нашият гост, директора за глобалния пакт за миграция, генералният директор на главната квартира на Международната организация за миграция Мишел Клайн Соломон. Е, от нея ще чуем повече подробности за плана за глобалния пакт за миграцията. Е, тя има тя дълго се е занимавала с въпросите на миграцията. Тя е експерт в областта. Преди да й дам думата, искам да дам думата на господин Макалистър, който е председател на комисията АФЕТ. Искам да спомена, че заключителните слова ще бъдат произнесени от госпожа Макейвън, председател на Комисията по развитие. Господин Макалистър, имате думата. Благодаря, Клод Мораес. Благодаря, е, добре дошли колеги на това заседание. Искам да приветствам тази възможност за смесен дебат между тези три наши комисии по въпросите за глобалния пакт за миграцията. Миграцията е глобален феномен. Важно е да обединим силите си, силите си в парламента и между отделните органи по този въпрос за миграцията. Европейският парламент смята, че глобалният пакт за миграция е правилният начин да се процедира това имаме амбициозни резултати. Смятаме, че държавите членки ще поемат водещата роля в предстоящите преговори. Искам да ви напомня, че Европейският парламент следи процесът от близа. Е, следим още от 2016 година, когато бе приета Нью-Йоркската декларация. Ние следим и ще следим следващия месец междуправителствените преговори. Ето за това, е, госпожо Соломан, добре сте дошли. С интерес очакваме разискванията, които ще последват днес. А сега думата има госпожа Макейван. Е, госпожа Соломон, извинявайте. Е, благодаря. Много се радвам, че съм тук днес сред вас и искам да благодаря на членовете на Европейския парламент за поканата. А, ние сме на кръстопът в момента наистина Въпросите за миграцията са много важни. Нашият генерален директор не може да дойде. Той се извинява за това, че не може да присъства. Много мигранти, много беженци загинаха по пътя към Европа и към други места и тази факт зададе големи въпроси за съществуването на национални и международни системи за човешката мобилност. Назряло е времето да помислим критично за нашата нагласа, за това какво може да направим по-добре и по-различно. Това е въпрос, който се задава на местно, национално и глобално равнище. И както казах, в рамките на Асамблеята на ОНЕ за създаването на глобален пакт за миграция. Нашата цел е създаване на възможности за сигурно организиране и законна миграция. Ние искаме да вземем правилните решения за балансирана, за балансирана миграция и това не в краткосрочна перспектива, а в дългосрочна перспектива. Нашите цели също трябва да са дългосрочни и това може да стане само чрез сътрудничество. Депутатите имат много важна роля да играят в този контекст. Хората усещат нуждата за идентичност и чувство за принадлежност чрез запазване на културните идентичности. Ето защо вашият глас е важен в рамките на глобалния пакт и при неговото прилагане. Искам да използвам възможността да представя нашите размишления в един по-общ контекст и в една по-реалистична и дългосрочна перспектива. Ще се съсредоточа върху следните моменти. Основните предизвикателства пред международната общност, на второ място усилията за развитие на глобалния пакт за миграция и ролята на депутатите при прилагането и поощряването за развитие на политики, които имат по-хуманно изражение. И така най-напред и, и предизвикателствата. Най-напред имаме една демограф... едно демографско предизвикателство. Трябва да се подчертае, че демографските предизвикателства отцветяват не само днешните общества, те ще ги отцветяват и в бъдеще. Това е феномен е, главно в Европа и в развитите общества. Населението в развитите държави ще намалява, а в африканските страни по-голяма част от населението, половината от населението е под 25 години. Тази динамика ни, представ... ни предоставя тежки решения, които трябва да вземем. Е, миграцията не е единственото решение, но ясно е, че миграцията трябва да е част от решението. На второ място разнообразието като предизвикателство. Миграцията ще има въздействие върху състава на нашето общество. Това означава, че правителствата трябва да вземат решение и да се опитват да управляват това разнообразие. Най-напред, управлението на разнообразието е трудно в един токсичен дискурс на миграцията – много често хората не са информирани. Много често доказателствата сочат, че мигрантите извършват по-малко престъпления и ползват по-малко публични услуги. Те работят и не представляват усилие и тежест за социалните системи и за системите за заплащане. Така че ние трябва да информираме обществата в един отворен диалог. И накрая трябва да поощрим интеграцията в, на мигрантите. Това означава уважение към разнообразието, на това няма да се случи от само себе си. Трябва да се инвестира в училища, в е, комунални центрове и така нататък. И третото предизвикателство, това е предизвикателството на катастрофите, които произхождат от мобилността. През последните е, години, през последните 15 години има увеличаване на миграцията с 40%, 2,3, от 2,3 на 3,2% на, на раз на населението вследствие на миграцията. 260 милиона са мигрантите навсякъде по света в днешно време. 200 милиона са беженци от тях, т.е. само една малка част, но много важен процент от тях са беженци. Освен това, 40 милиона са вътрешно разселени, т.е. В, техните, в своите си страни. Като резултат от този смесен поток и голям поток от мигранти, хора, които се местят, непридружени малолетни лица, мигранти, бежанци, ние трябва в този контекст да създадем съответните политики, които да предотвратят експлоатация и да признаем, че много хора са заплатили това пътуване с живота си много са из... изчезнали. Трябва да защитим с други думи човешките права на мигрантите и на най-уязвимите групи. Оказва се, че мерките, които са предприяти, не са достатъчни. Международната общност може да реагира по-ефективно, ако имаме последователни миграционни политики, които вземат предвид всички аспекти на миграцията, включително и увеличаващите се въздействия върху околната среда и последствията за нерегули... от нер... нерегулираната миграция, включително и миграцията към трудовия пазар. И тук трябва да вземем предвид нуждата от защита и нуждата на трудовите пазари. Така ще намалим рисковете за онези, които се включват в нелегалните канали за миграция. Сега искам да премина за въздействията върху ми, миграцията. Миналата година се състоя първия, първата среща на върха, посветена на миграцията. Е, Резултатът беше Нью-Йоркската декларация, в която се изразява желанието на, на всички държави за създаване на два глобални пакта. Един за бежанците и другия за сигурна, организирана и законна миграция и двата пакта ще се приемат през 2018 година. Вчера пакта за беженците бе прият от е, Върховната комисия за беженците. Както каза и председателят, глобалният пакт за миграцията е процес, който се води от държавите и миналата година двамата са координатори Мексико и Швай... Швейцария излязоха с, с нулев проект на документ. Той ще бъде представен, е, той ще бъде завършен през юли 2018 година. Международната общност ще трябва да работи по решителен начин, така че да предложи разумни решения за миграцията, като защити човешките права и, и като правителствата успеят да управляват миграцията в приемащите общества и страни. Виждаме, че миграцията може да има и положителни страни за приема, положителни аспекти за приемащите страни. А сега ролята на депутатите. Какво може да направите вие? Депутатите имат много силен глас и трябва да имат силен глас е, при развитието на глобалния пакт и при неговото прилагане. Моята мълба към вас е да използвате три възможности, с които разполагате. Най-напред при формулирането на политиката и прилагането й и при контрола. Вие сте всъщност първичните актьори при защитата на мигрантите и при създаване на балансирани миграционни политики. Мигрантите трябва да са в центъра и на управлението на миграционните потоци. Техните човешки права трябва да са защитени. Трябва да има планове за подслон, стратегии за борба срещу расизма и ксенофобията. Трябва да има и социални стратегии, включващи здравеопазването. Националните парламентаристи би трябвало да подкрепят предложенията за европейска виза за уязвими мигранти, които да могат, е, е, хора, които да могат да се ползват от нея, когато те са уязвими хора, но нямат право на международна защита. На базата, това трябва да стане на базата на хуманитарни аргументи. Депутатите също така могат да създадат един холистичен подход към миграционната тематика. Има различни а, министерства в правителствата, които имат отношение към миграцията. За това е нужден един общ холистичен подход. Миграцията трябва да се включи в а, дневния ред 2030 за устойчиво развитие. С други думи, трябва да има глобална стратегия за миграция, която да е включена в общата стратегия на Европейския съюз за външна политика. Освен това, имаме нужда от един по-балансиран подход. Важно е да се каже, че хората се влияят от нераз... го... безотговорната риторика на някои политици. Така се създава един дискурс, който не е конструктивен за миграцията. А миграцията може да има положително влияние върху економиката и социалното развитие на обществата. Това е естествено добре за мигрантите и за приемащите общества. И накрая, възможността за разпределяне на средствата, е, така че миграционната политика да успее. Два примера искам да ви дам. Интеграцията и социалната политика, както казах преди малко. Тук имаме нужда от инвестиции за новоприиждащите хора здравеопазване, образование и социални услуги. Тук трябва да се инвестира. Освен това, знаем, че има повече хора, които търсят достъп до развитите общества, много повече, отколкото правителствата биха искали да допуснат. Това е един централен аспект в политиката. Ето защо трябва да поощрим тук доброволното връщане на мигрантите. Трябва да има възможност и за альтернативни форми на подпомагане на мигрантите. Така връщането ще стане процес, който ще е устойчив. Консултациите тази година за следващата многогодишна финансова рамка дава възможност на Европейския съюз да предприеме конкретни действия, които са подплатени с финансови ресурси. Европейския парламент може да използва прерогативите си в бюджетната област, за да подплати наистина инструментите финансово. Искам да приключа със следното. Миграцията ще е проблем, който ще ни занимава и в бъдеще. Това не е проблем, който ще бъде решен. Това, това е реалност, която трябва да се управлява. ОНЕ ще излезе с доклад по миграцията, очакваме го. В него ще има визия за миграцията, визия, която ще представи миграцията като възможност. Човешката мобилност е била винаги <clears throat> нещо, което е съществувало и което е било характеристика на човешките общества. Ние трябва да координираме процесите и в последствие, след като глобалния пакт за миграция бъде прият. Трябват ни смели колективни решения и действия за създаване на последователен и синхронизиран подход – Обръщам се към Европейския парламент да осигури водещата роля на Европейския съюз в преговорите и да осигури приемането на един амбициозен план за миграцията, основан на ос, основни принципи и ценности на държавите членки, които да засяга всички аспекти на миграцията. Особено <clears throat> имам предвид тук целите на, за развитие на хилядолетието, а именно цел 7.10, свързана с миграцията. Аз вярвам във водещата роля на Европейския парламент и зная, че след няколко седмици ще има международна среща, посветена на миграцията, която ще се опита да поощри развитието на политиките за миграция. Именно в този контекст вие може да играете основна роля. Благодаря, госпожо Соломон. Вие говорихте за процеса, за ролята на парламентаристите. Искам да ви напомня, колегите, че чрез тези три комисии парламентът беше въвлечен в процеса, започнат още през 2016 година, процеса на консултации по въпросите за миграцията. Ние ще следим развитието на консултациите. Тази, този месец започват те. Така че ние сме много ангажирани чрез нашите три комисии. А сега ще има възможност за дебат. Може да дадете заявка за участие. а сега ще дам възможност за изявление от външната служба и после от българското председателство. Моля, имате думата външната служба. Yes, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда съвсем, съвсем кратък. Искам да очертая два-три важни момента, където Европейския съюз, комисията и службата за външна дейност, заедно с страните членки, са много активни. След Нью-Йоркската делегация се радва много да установим, че страните членки търсят общ подход, обща реакция към декларацията. Работим много активно с страните членки и с съответните председателства в работните групи на съвета, включително и групата по политическа закрила и миграция. Искаме да създадем един инвентар, така да се каже, на всички мерки и е, общи е, визии е, налични в Европейския съюз. Няма да кажа, че създаваме насоки, но имаме една рамка за това какви са ангажиментите за обща работа на институциите и страните членки, за да има и максимална прозрачност при подготовка на преговорите а, също и да можем да спазваме европейското законодателство и нашите ангажименти за постигане на целите за устойчиво развитие. Отчитаме и вътрешните предизвикателства и външните измерения на тези политики. Няма да говоря в подробности какво сме правили, но се опитваме да бъдем честен посредник между страните членки. Искам само да подчертая колко много работа е свършена в това отношение от службите на комисията. По отношение на външните измерения, като се има предвид и преговорите и декларацията, ние бяхме активни в взаимоотношенията си с трети страни. И съвсем накратко да кажа. Съюза, Европейски съюз, Африка и срещата в Абиджан. Ние там на практика осъществяваме контакти не само на теория и много се радваме, че африканските страни поеха ангажименти. За нас това е сериозна крачка напред в разпознаването на проблема от тяхна страна. Също подкрепяме Международната организация за миграция. Работим и с международната общност, с ООН, с Африка, с, на, в, на ниво Европа, за да може като всички гледни точки да бъдат отразени в окончателния текст на глобалния пакт. Считам, че вървим в правилната посока излизаме от класическата риторика. Благодаря. Благодаря, че толкова бързо приключихте. Сега накратко българското председателство. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати, уважаеми колеги. Нека да ви дам една кратка информация за резултатите от обсъждането на неформалната ния съвет по правосъдие и вътрешен ред, който се състоя на 25 януари в София по, на тема Глобалния пак за миграция. Идеята да направим тази среща беше потвърденото участие на госпожа Луиз Арбър, специален представител на ООН за миграция. Когато подготвяхме срещата е, ни се стори, че участието на госпожа Арбър и обсъждането на темата с министрите на външните работи и министрите отговарящи за миграция ще бъде много полезна и за двете страни защото тя ще може да сподели с е, министрите резултатите и заключенията от, е, и, по относно основните компоненти на бъдещия пакт а също така министрите щяха да изложат своите позиции, които могат после да бъдат отчетени в е, преговорите. Но в последният момент госпожа Арбър не можа да участва в срещата, но тя се състоява в присъствието на други гости, заместник генералния директор на Международната организация Миграция госпожа Лара Томсън, помощник Върховния комисар за закрила господин Фолкер Тюр и генералния директор на Международния център за развитие на миграционни политики господин Майкъл Шпинделегер. Три въпроса обхващаше дискусията по същество за равнобаланса в документа и за изпълнението. Много е добра дискусия оживена се получи много ясно се изложиха основните принципи за бъдещия пакт, а именно да бъде балансиран документа, да се подхожда от гледна точка на човешките права, за важността на декларацията, за важността на международното сътрудничество, положителната роля на миграцията и необходимостта да има приемственост между принципите на Нью-Йоркската декларация, Глобалния пакт за миграция и националните политики за миграция. Подчерта се, че Европейския съюз е много важен и конструктивен партньор в, цялата, в цялото упражнение и в подготвителната фаза. Очертан бе общ консенсус – и освен основ, по основните принципи, също и по други въпроси. Примерно, че глобалният пакт е, има добавена стойност за по-добро управление на миграцията, че трябва да се отчитат интересите на всички страни членки, че трябва да има подход от гледна точка на човешките права и да се обръща специално внимание на уязвимите групи. Необходимо е да се направи също ясно разграничение между бежанци и мигранти. Трябва да се работи и за преодоляване на първопричините на миграция, да се спре незаконната миграция и съответно да се реши и въпроса с трафика на хора и незаконното прехвърляне на мигранти. Трябва да се създадат условия за законна миграция спрямо правомощията на националните държави, като се гарантира сътрудничество при обратното връщане. Трябва и също да се търси е, социално приобщаване на мигрантите в е, приемащите ги страни. Министрите подчертаха колко е важно да има силно и е, отговорно международно сътрудничество, за да може и да се изпълняват ангажиментите. Също така единодушно бе посочено, че Европейския съюз трябва да говори с един глас по време на преговорите. Целта на председателството е да използва адекватно резултатите от дискусията в бъдещата работа в съвета по отношение на позицията на Европейския съюз, така че да можем да ги използваме по време на преговорите в Нью Йорк. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Сега давам думата на депутатите за дебати. Ако може да обозначавате от коя комисия сте. Сега ще започна с списъка по реда на заявките за изказвания. She is having a chat with another member. Great start. нека да започнем все пак с а, депутат от комисията Либе, но първо давам думата на госпожа Сипел. Тук ли е? Госпожа Сарджентини. Дръж, моля, поддържайте репутацията на Ливе. Благодаря, не знаех, че съм втора в списъка. Искам да се извиня на госпожа Клайн Соломон. Мисля, че наблюдавате леко шизофренна ситуация в Европейския съюз. Представителя на българското председателство каза, че ние трябва да говорим с един глас. Но може би в Нью Йорк говорим с един глас, но този глас е различен, когато е, се срещаме в е, съвета по правосъдие и вътрешен ред. Работата е, по глобалния е, пакт е, като че ли така отмята всички най-важни елементи – ние сме наясно, че Европа е континент на иммигранти, наясно сме, че трябва да има законна възможност за всички, които искат да работят тук. Но политиките, които се въвеждат вътрешно, не отразяват тези наши убеждения. И за това така, призива ми към съвета и българското председателство и въпроса ми е как можем да съчетаем нашето виждане към миграцията като феномен с наличните политики в момента, примерно преговорите за презаселване. Много е трудно да постигнем съгласие с страните членки. А по темата, че е, не може да се говори за максимален брой, които трябва да бъдат е, приети, ако не определим и минималния брой на тези, които на, се нуждаят от сигурно убежище. Госпожа Соломон говори за европейска виза за уязвими лица, които не могат да имат статут на бежанци. Как точно се получава това? Защото ние вече е, имаме проблеми е, да убедим страните членки, че бежанците трябва да бъдат прияти, а тогава как е, е, да съчетаеме и е, тези два пакта за бежанци и за мигранти, да не ги накараме да се боричкат, така да се каже, помежду си. Колеги, две минути моля да се ограничавате в изказванията си. Госпожа Локбилдър има думата сега. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Клайн Соломон за нейната презентация. Е, тя говори за защита на правата на мигрантите и беженците и тя каза, че европейската политика е много важна. Но когато погледнем тази политика, виждаме, че тя е доста индустранна. Тя се концентрира върху нелегалната миграция и връщане на нелегалните мигранти в трети страни, вместо да се концентрира върху легалната миграция. За това се застъпват всъщност и представители на ОНЕ. Моят въпрос е, как виждате, какви възможности виждате за промяна на европейската политика? Вие казахте, Европейския съюз трябва да поеме водещата роля в преговорите, но с един такъв подход това ще е трудно. На второ място, целта на този пакт за миграция, целта е да се подкрепят страните, в които има прекалено много бежанци и мигранти. Това е важно. Но резултатът е, че една маса бежанци живее в лагери. 5 милиона бежанци живеят повече от 10 години в тези лагери. Това са статистики от 2016 година. Каква е вашата оценка за това положение и какви са вашите предложения, може би залегнали в декларацията от Нью-Йорк? Шлайн, please. Благодаря, Ели Шлайн. Благодаря, господин председател. Благодаря, разбира се, и на госпожа Клайн Соломон за разяснението по е, процеса. Аз е, присъствах на първата среща в Нью Йорк. Е, много високи амбиции се поставиха там, но промените в геополитическата ситуация като че ли поставят под въпрос постигането на тези амбиции. А, също, а и също и одобрението на целите за устойчиво развитие тези събития се отразяват на процесите, които обсъждаме по доста обезпокоителен начин. И Европейският съюз трябва, както казахте, да заеме водещата си роля в изпълнението на целите за устойчиво развитие и в изготвянето на глобалния пакт. Но нека да кажа, че споделям и безпокойствата на госпожа Сарджантини – ние не говорим с един глас и е, когато говорим, се об... оставам обезпекоена от това, което казваме. Дали ще продължим с това отричане на реалността, на, на реалните данни? Е, Абсолютно, според мен е необходимо да подходим тук в парламента е, на база на цифрите миграцията е тук. Миграцията няма да изчезне. Ние трябва да имаме политики обърнати към бъдещето. Не можем да имаме и уважение и репутация навън, ако не си поемем собствената отговорност и дял в този процес. Трябва първо да си подредим нашата къща тук в Европейския съюз. За това за мен е добра новина, че тук в комисията Ливе а и в Комисията по развитие работим по преразглеждане на общата система за закрила. Успяхме да постигнем много амбициозна реформа на регламента от Дъблин. И постигнатото е да кажем ясно с голямо мнозинство, че това предизвикателство е общо за Европейския съюз и се нуждае от общо европейско решение. Затова е много добре, че тук е, работиме заедно три комисии по глобалния пакт, но примерно искам да е, запитам как промените в Амер... американската администрация ще се отразят на, про... на процеса. Ще има ли последици в други страни? Колеги, отново умолявам, ако можете да се е, придържате към двете минути. This... Госпожа Жовко. Благодаря за отличната презентация. За съжаление малко закъсняк. Аз е, съм член на Комисията по развитие доста че, често пътувам и с Комисията по външна дейност. Е, е така установих с е, много голяма е, изненада колко огромно е въздействието от е, явлението миграция в момента. Е, в Югославия, бивша Югославия също имаше подобни явления и може много така идеалистично да говорим по тези, на тази тематика, но въпросът е как ще реагираме примерно в координиране на публичната демокра... дипломация, а също и на помощта. Европейският съюз е, са най-големия донор. В държавите обществото не разбира точно какво се случва, с какво се сблъскваме установено беше, коментирано беше в Нью Йорк, че има огромен проблем с така наречената публична дипломация, че е много трудно да се представят ясно нещата. с цялата тази тематика за провалените държави, така идеалистични са тезите ни, но е много трудно те да стигнат до, на практика, до практически решения. Следващият оратор благо... Е, Силви Гион, Благодаря. Много е, с удоволствие изслушах е, вашите думи, защото тук става дума и за едно явление, което е, трябва да бъде преодоляно посредством преодоляване на първопричините – а, много е важна и темата за интеграция, приобщаване. Мисля, че е, темата е, е сложна и трябва да подхождаме със съответните аргументи. Ако мога да коментирам нещо, което се повдигна тук, би трябвало да говорим е, също и за насилието срещу мигрантите и търсещите е, политическа закрила по цялата верига. И ми е интересно да чуя вашите впечатления по три момента. Първо, какво може да се направи, за да се е, преодолее в много решителна степен насилието срещу е, мигрантите или бежанците? Какви могат да бъдат подходите? Второ, не мислите ли, че всичко това може да се отрази не само на отделните лица, а и че борбата срещу насилието има своето отражение върху обществото. И по отношение на всички, които участват в този процес, Ние можем да бъдем сериозно водещи в този процес, но ние трябва да работим и с неправителствените организации и с други, които могат да ни помогнат в нашите начинания. Благодаря, Клер Муди. Благодаря. Благодаря ви за презентацията. Надявам се, че осъзнавате, че нас няма нужда да ни убеждавате. Както почертах и други колеги, имаме проблеми е, с това да обясним на хората в нашите страни какво точно правим, какви са политиките в тази връзка. Има две неща, които са много важни. По едното говорихте много рано в рамките на вашата презентация. Демографския проблем и економическите ползи от приемането на мигранти. Ако погледнем данните свързани с пенсионните фондове, например, можем да видим ясно защо повечето европейски държави трябва да приемат на своя територия млади хора, които да работят в съответните економики, защото положението е неустойчиво. Имаме кризи, които в момента се заформят в други области на нашите общества всъщност ние се проваляме най-вече по отношение на това да спечелим сърцата на нашите граждани. Не успяваме да ги убедим защо темата е толкова важна и защо хората трябва да подкрепят миграцията, вместо да й обръщат гръб. Много често виждаме как се обръща гръб на миграцията и на мигрантите. Това не на последно място и в рамките на политическия дискурс. Има много различни практики и ето защо аз искам да попитам какви са най-добрите практики в комуникацията с цел да се подкрепят миграционните политики. Кажете ни какви са най-добрите практики по отношение на интеграцията, тъй като това беше още нещо много важно, което казахте. Благодаря. Роберта Мецова, извинявам се за това, което се случи преди малко. Искам да подкрепя казаното от колегите вече. В сравнение с други парламенти, нашия парламент говори с ясен глас, че трябва да се предприемат необходимите стъпки напред По време на нашия мандат имаше стабилна ситуация, след това имаше криза, след това имаше относително стабилизиране и сега говорим вече за това какво да правим от тук нататък. Аз искам да говоря най-вече за законната миграция. Когато не сме изправени пред ежедневна криза, когато нашите брегове не пристигат по 100 000 човека всеки ден, то трябва да потърсим онези мерки, които ще доведат до създаването на надежна миграционна политика в Съюза. И тук съм съгласна с госпожа Саргентини. Парламента и съвета са разделени от цяла пропас – в парламента ние казваме, че трябва да се приемат мерки по силата на които да се дава закрила на хората направо в Европейския съюз, е, без е, те да рискуват живота си или без да бъдат е, изправени пред почти сигурна смърт в морето. От друга страна, има държави членки, които имат добри традиции, те помагат и винаги са помагали на хората, които са били в тежко положение. Освен това, имат и добре функциониращи трудови пазари. Има някои държави, които отказват да сътрудничат. Дали е поради това, че вече има стотици хиляди кандидати за закрила на тяхна територия или поради историческо неприемане, липса на исторически опит по отношение на мигрантите. Така или иначе, трябва да се помогне на хората, които са в най-уязвимо положение. Онези хора, за които говоря аз, в най-уязвимо положение, трябва да получат закрила по силата на Женевската конвенция. Само, че не постигаме напредък и в това отношение. Трябва ли да мине още един мандат? в края на който да заключим, че не сме постигнали нищо значимо. Мален Бьорк. Благодаря. Много беше казано от умните колеги. Искам да кажа, че аз съм докладчик по преселването, регламента в тази връзка. Искам да кажа, че ние сме за едно предложение, което поставя основите на една система, на европейско ниво. Има обаче различни позиции в рамките на вътрешната ни политика и не само. Винаги сме казвали, че Европейския съюз трябва да е глобален актьор, да поеме отговорността, да не прави разлика между мигранти и беженци. Искам да попитам защо съвета няма същото виждане. Не знам точно кой глас в съвета ще се чуе най-високо и какво точно ще каже съвета. Но искам да подчертая, че тук в парламента винаги сме поемали голяма отговорност и по отношение на мигрантите, и по отношение на бежанците. И мисля, че трябва да имаме а, общи усилия на глобално ниво. Искам да приканя съвета, тъй като той е съзаконодател, да действа, защото позицията на съвета е малко по-различна. Той призовава за различни неща и ние се отнасяме критично. Много добър въпрос имаше във връзка с справянето с насилието срещу мигрантите. Имаше въпроси свързани с правата на жените. Трябва да осъзнаем, държавите членки трябва да осъзнаят, че това е един шанс за всички нас, за държавите членки да се качат на този толкова важен влак, защото миграцията ще продължи, винаги е имало и трябва да я управляваме както трябва. Това е шанс да се качим на този влак, а не да спираме неговото движение. Благодаря. Благодаря, господин Башир. Благодаря. Благодаря за тази отлична презентация от страна на госпожа Клайн Соломон. Две неща. Беженците и миграцията. Първо по отношение на бежанците. Аз работя по досието за апатридите, не на последно място във връзка с Миянмар. Преди известно време бях в Бангладеш и видях колко много бежанци търсят обежище в тази страна. Надявам се, че много от тях ще се върнат в Миянмар много скоро. Искам да кажа, че има около 60 милиона истински бежанци в света. Голяма част от тях живеят в страната, в която са се родили или в съседните им страни. Един милион човека дойдоха в Европа преди а, около година-две. 67 милиона бежанци обаче продължават да живеят в страната, в която са се родили или в съседни страни като Йордания, Ливан, Турция, Пакистан, Бангладеш. Тези държави е, имат на плещите си едно много тежко бреме. Те трябва да образоват е, децата на тези граждани, малките деца, защото голяма част от тях няма да се върнат в страните си. Те ще останат беженци в съответните страни. Тези хора са изправени пред риска да бъдат експлуатирани. Те са изключително уязвими, имат нужда от образование, от е, жилища, от работни места, от интеграция. Ние в по-развитите части на света трябва да помогнем на страните, приемащи беженци. По отношение на интеграцията искам да кажа, че баща ми пристигна в Великобритания не като беженец, а като економически мигрант. И той стана баща на 6 деца и всяко едно от тях е, е високо образовано, има собствен бизнес и е, допринася за економиката на Великобритания. Ние плащаме, аз и моите братя и сестри, милиони паундове данъци на британската економика. Ето защо страните приемници на мигранти трябва да осъзнаят е, какво е заложено на карта. Е, между другото, искам да напомня, че Сади Джаве е държавен секретар в нашето правителство. Моля ви да приключвате, каза председателя. Съвсем накратко още, господин председател. Кмета на Лондон, Садик Кан. Искам да кажа, че вие сте напълно прави. Миграцията трябва да се управлява. Тези хора могат да дадат страшно много и справо, освен това, изтъквате и демографските нужди в нашите общества. Ето защо ние трябва да приемем мигрантите. Интеграцията естествено е изключително важна. Благодаря ви. Благодаря господин Башир. Биргит Сипел. Oh, uh, госпожа Сипел разговаря с госпожа Саргентини. Очевидно, симетрията на това, което виждаме е поразителна. Репутацията на либестрада. Господин Лопес Агилар, вие като че ли може да се изкажете? Благодаря, благодаря госпожо Клайн Соломон за тази презентация. Искам да знаете, че много от нас а, тук осъзнават, че миграцията не е криза. Тя е едно измерение на човешката история, винаги е съществувала и винаги ще продължава да съществува. Ние това добре го знаем. Време е държавите членки на ЕС, които ратифицираха Лисабонския договор, а той говори за управлението на миграцията и го превръща в политика на Европейския съюз. Време е Европейския парламент най-накрая да стане законодател по темата миграция, не само по темата обежище, например, или беженци. Осъзнаваме какви ще са последиците във връзка с това решение. Ако ние получим възможността да дадем своята дан по отношение на управлението на миграцията, без да пледираме към да се обръщаме към негативните инстинкти на хората във връзка с миграцията, то ще постигне много. През последните 10 години ставаме свидетели точно на такива сентименти. А това са тези 10 години, в които Европейския Лисабонски договор е в сила и това право ни се отказва. Вие много дебело подчертахте, че трябва да се даде шанс за законна миграция. Особено на онези, които са в тежко положение. И не говоря само за бежанците. Има хора, които по други причини, по хуманитарни причини, чукат на вратата на Европейския съюз. И ако на тях не им се даде възможност да дойдат тук, те ще пробват така или иначе и ще рискуват не само своя живот, но и е, живота на онези, които обичат. Искам да кажа, че ние много се опитвахме. Аз съм докладчик по визовия кодекс. Наистина полагаме много-много усилия, за да използваме по възможно най-добър начин член 25 от визовия кодекс. Той ни дава възможност да предоставим влизане на територията на Европейския съюз с ограничена продължителност по, по хуманитарни съображения. С други думи, така наречената хуманитарна виза. Само, че държавите членки блокират тези усилия. Затова трябва да се обърнем към тях. Накарайте държавите членки да разберат, че ако не се създаде законен път към Европа, ще ставаме свидетели на подобен безкраен дебат. Ние не разбираме последиците от това миграцията да не е а, политика на Европейския съюз като цяло казахте онова, което искахте да подчертаете. Относно хуманитарната виза, каза председателя Ана Гомеш. Госпожо Клайн Соломон, не е ли на лице риска миграционния пакт да използва политически коректен език, но да прикрие една ужасяваща реалност? Какво да кажем за първопричините? Тази седмица в парламента имаше нигерийски представители, които казаха, че там където властва Боко Харам, много хора бягат. Там властват оръжията, не говоря само за оръжия от арсенала на Кадафи. Там има и други оръжия, леки, средно тежки оръжия. Техните бронетранспортьори на Боко Харам, имам предвид, са купени в Европа. Всичко това е причина защо хората бягат от тези райони. Или пък Етиопия. Страна, която се подкрепя с пари на европейския и американския данакоплатец. Само, че режимът там е тоталитарен, репресивен. Между другото, хората демонстрират и се надявам, че режимът там ще падне и то съвсем скоро. За тези репресии се плаща с наши пари. Този режим е причината, поради която толкова много млади етиопци страдат в Либия или поемат по пътя към Европа. Защо има толкова много е, беженци от е, Етиопия? Или пък Нигер. Онова, което се прави там. По никакъв начин това не е достатъчно достатъчно. Не можем да се справим с големия проблем в тази държава. Там на младите хора не се дава перспектива за бъдещето. Или пък Либия. Там присъстваме. Не се ли заблуждаваме обаче? В Либия властва една милиция. Нищо повече от това. Вие вършите отлична работа там, но ВКБОН даже няма юридически издържано присъствие в Либия. Колко хора трябва да се изпратят в Либия, за да се справят с положението? Вие на практика не управлявате ли лагери за задържане, където има изтезание? не опитвате ли в крайна сметка да репатрирате хората тогава, когато ви се отдаде възможност? Не се ли заблуждаваме? Време е да кажем на нашите правителства каква е истината. Те трябва да поемат отговорността си, защото това, което говорим, не е достатъчно. Сесил Киенге, Биргите, ако иска, не иска, не съм те разстроил, очевидно. Естествено, че не съм те разстроил, ние сме приятели. Не съм те обидал с това, което казах. Е, Сесил, която е съдокладчик заедно с Роберта Мецола по темата миграция. Някой друг от Девел Тафет, който не се е изказал. А, ако няма други желащи, след това ще чуем отговорите на нашите гости, ще чуем заключителните бележки от името на Линда. Някой иска ли да се изкаже? Не, значи Сесил, ти си последния оратор. Благодаря. Благодаря на госпожа Клайн Соломон не само заради отличния анализ, но и заради това, че постави Европейския парламент в центъра на този процес. Мисля, че парламента трябва да играе много важна роля във всички процеси. Това въжи и за споразуменията, които се каним да сключим в бъдеще. Мисля, че парламента трябва да пледира за цялостен подход и за това да играе важна роля в областта на миграцията. Както каза и господин Мораес, ние винаги сме се стремяли към цялостен хоризонтален подход. Във вашата презентация вие говорихте по някои от е, проблемите, а те са много. Е, издирванията, спасяванията, борбата с трафикантите, законната миграция, каналите за такава миграция, укрепване на връзките с страните по происход на мигрантите, преобразуването, промяната на целия пакет за убежището, цялостната европейска стратегия за интеграцията на беженците и така нататък. Всичко това са много важни предизвикателства за нашите общества и ние трябва да се справим пред тях заедно. Още много, още една много важна тема кризата. Кризата демонстрира проява на конкретен менталитет в Европа. Трябва да спрем, според мен, да говорим за криза, тъй като е важно да говорим за средносрочен и дългосрочен план, за средносрочни и дългосрочни решения. Естествено, не бива да изпускаме от поглед и онова, което се случва тук и сега пред нас. Нещо много важно искам да попитам. Какво ще направите за така наречените беженци поради измененията в климата? Ще се включи ли специална терминология за тях? И на следващо място САЩ и Африканския съюз. Имаме нужда от е, цялостен подход, от глобална визия. Трябва да поставим хората в центъра на нашите политики и е необходимо, освен това, и това го казвам в заключение, да се направи страшно много на глобално ниво, за да имаме контранаратив. Той трябва да стане част от всички наши политики. Европейския парламент има много важна роля. Вчера групата на социалистите реши да предложи проект на резолюция относно глобалния пакт за миграцията и беженците и мисля, че трябва да останем единни. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Клайн Соломон за отговори. Едва ли ще може да отговорите на всички въпроси. Давам ви 6-7 минути. Може би трябва да групирате по теми въпросите. Флоренс. Благодаря, благодаря на всички колеги, които се изказаха така красноречиво и емоционално. Нека да се спра на някои от първопричините, за които говори госпожа Комеш. Ние всички разбираме, че по отношение на миграционната криза и беженската криза, основният момент е да се вземат предвид първопричините. Глобалните пактове за миграция не бива да замъглят истинските причини за миграцията. Те са при, признати в е, Конвенцията за бежанците, но контекстът е по-голям. Вие говорихте за насилието, за е, проблемите в климата. Е, всички тези причини естествено могат да бъдат, може човек да се справи с тях, само като се вземат предвид истинските причини, първичните причини за миграцията. И тук е, това е важно, както за глобалния пакт, така и за международната общност. Ние трябва да намалим натиска върху хората да бягат. Все повече се разбира, че хората, които е трябвало да напуснат домовете си, са все още в е, техните свои страни. И то вследствие на климатичните промени. Но е, да се създаде нова категория за климатичните бежанци е нещо доста чувствително. Трябва да се разбере, че има хора, които просто не могат да се върнат на породните си места. И то именно вследствие на климатичните промени. Е, те имат нужда от истинска защита. Много страни, включително и европейски страни, предлагат временна подкрепа и временна защита за тези хора, но за тези бежанци ни трябват по-хармонизирани критерии. Вашите комисии могат да свършат много разумна работа а по отношение на уточняване на критериите за климатичните бежанци, защото това са хора, които бягат от е, определени области е, и нямат вина за това. Сега за правните аспекти на е, легалната миграция. Благодаря, госпожо Муди, за вашето изказване. Ясно е че дългосрочните перспективи са важни. Имаме нужда от млади хора, които да допринесат за публичните пенсии, така че нашите общества да са устойчиви. Това е много ясно. Няма да може да се справим само в Европейския съюз, дори и да има повече мобилност в рамките на Европейския съюз. Така че това трябва да се каже на хората. И е, много от колегите засегнаха този въпрос, а именно как да създадем един по-разумен е, по-разумен дискурс, основан на фактите. В момента дискурсът е много емоционален. Той се основава на страх и на страх от другоста, от е, другите хора, които не говорят същия език, изглеждат по различен начин и са от друга религия. Нека сме честни, има много е, ислам, ислямофобия и расизъм в тези настроения. Това е до, до е, определена степен човешка тенденция. Тенденция човек да се страхува от другия. Но точно тук депутатите и политиците трябва да кажат, трябва да преодолеем тези основни инстинкти. Е, защото под кожата си ние всички сме хора и много повечето миграции допринасят към развитието на обществата. Благодаря ви, господин Башир, за, вашата лична, за вашите лични коментари. Трябва да преодолеем тази инстинктивна реакция на страх. Има много доказателства в тази насока. Макинзи излезе с доклад. Един друг доклад, економически доклад, излиза с доказателства, но за съжаление емоционалният аспект на обществеността е по-силен. И това се вижда в много от изборите, които бяха проведени наскоро. Затова политическото ръководство тук е много важно, а именно да се развенчаят тези митове и да се види, че и да се каже, че независимо от религията, от цвета на кожата, Става дума за човешки същества, които имат качества, които могат да са иновативни. Нека си спомним, че повечето ми, мигранти, хората, които се местят от едно място на друго, са най-устойчивите. Често те са най-предприемчивите. Те искат да поемат риск. Това са хората, които Европа иска да види в своите общества. Защото това са хора, които могат да са предприемачи, да създадат работни места и да са иновативни. Така че тук ни трябва ръководство. Ние може да дадем фактите и да дадем доказателствата но апелът трябва да се случи на емоционално равнище и да, и да разберем, че трябва да погледнем по-надълбоко и зад религията и по-надълбоко от кожата. Трябва да се основаваме на върховенството на закона, на принципите на недискриминация, залегнали във вашите конституции. Това върви ръка за ръка с създаване на справедливи и включващи общества. И накрая, за дългосрочната перспектива. Ние всички знаем, че много политики се основават на непосредствените избирателни цикли. И какво се случва, когато има безработица, когато економиката не функционира добре? се създават съответни политики и насоки, които не са непременно ориентирани към бъдещето. Трябва да сме реалистични, трябва да има една реалистична оценка за пропуските на трудовия пазар – Имаме сектора на информационните технологии, високите технологии. Там ще има нужда от високо квалифицирани хора, но също така и в секторите, където има нужда ниско квалифицирани хора. Там също ще има нужда от работна ръка. Много хора не искат да работят в секторите, където има нужда от ниско квалифицирани хора, например в здравеопазването, в ресторантьорството. Там ще има нужда от повече хора, така че ще ни трябват работни, е, трудова работна ръка на двете равнища. На двете равнища високо квалифицирани и ниско квалифицирани хора. Те ще ни трябват. И още нещо. Ние ако управляваме добре, ако искаме да управляваме добре миграцията, трябва да планираме добре трябва да подготвим потенциалните мигранти за миграцията, трябва да осигурим, че те имат съответните умения, трябва да ги осведомим за бъдещите, бъдещата им отговорност. Е, трябва да работим с бизнеса, трябва да работим с обществата, е, трябва да вземем тук предвид както миграцията с цел интеграция на трудовия пазар, така, интеграцията, така и миграцията с цел събиране на семействата, защото мигрантите са заплашени от експлоатация и то не само от трафиканти, а също така и от работодатели. Много често хората трябва да плащат големи такси и получават ниски заплати, на черно, не биват осигурявани в разрез с националното трудово законодателство. Така че има голям конфликт на интереси срещу една добре организирана а, миграция. По отношение на хуманитарната част, ние виждаме, през, ние видяхме през 2012 година това, което господин Башир каза, че имаше предвидимост в миграцията. Предвидимост, произхождаща от условията в Турция, в Ливан, в други е, държави, където хората нямаше, нямаха други, друг избор, освен да напуснат тези страни. Резултатът беше загуба на човешки, на човешки живот и много страдания. Така че има предвидимост в тези процеси. Тези предвидимост може да ни помогне да създадем по-балансирани политически системи и структури, а не да има негативна реакция, която се изразява в ксено.